Good morning, ladies and gentlemen. May I ask Добър ден, дами и господа. Моля, заемете местата си. We have a busy program. Предстои ни доста натоварено заседание тази сутрин. Така че нека да започнем. Откривам днешното заседание на комисията Реджи. Започваме по дневния ред с доклад за мисиите на Реги в Клушна Пока и София, България. Тук има ли колеги, които са били в Клуш, да ни информират господин Ван Нисторой? Благодаря, госпожо председател. Много неща ни се изясниха. Много добре беше подготвена мисията, всички документи, дори комисарят беше на най-важната среща. Оказана ни беше чест да бъдем приети от министър. Стана ясно, че много промени са настъпили. Бяхме информирани открито за много неща, особено в Куш, в северо-западната част. Някои неща обаче станаха много ясни – тази държава членка все още може да управлява както на централно ниво, така и на местно ниво, а, да управлява процесите, но много от правилата от централно ниво пречат на органите да постигат резултати. Имаше, има известно напрежение но може би ще бъде добре, въпреки че ние нямаме правомощия тук, да помислят за полския пример. В Полша воеводствата бяха изведени на ниво над 3 така че има орган, който представлява хората и се обсъждат проблемите на инвестициите. Там се взимат решенията и се осигурява съфинансирането, така че воеводствата а, а в, и имат правомощия на местно ниво. Наличието на множество правила а, е огромно. И видяхме, че държавата а, се бори с много сложни правила. Много е бавно освояването. Това е първото. Второ, община Клуш и представителите от институциите, бизнеса, обществения сектор – са в състояние да окажат влияние върху процесите в Румъния. Привличат нови фирми, посетихме Bosch, там се това е изследователско, там изследователското звено а, разработват а, автономни коли, свързани велосипеди, е, които се надявам, че ще има вода, на които се надявам, че ще има водач. Огромен брой студенти и териториалната концентрация и решенията, които се взимат, е, могат да доведат до промени. Община е, Клуш е, възнамерява да развива този подход, да изгради нов университет извън града. И виждаме как местните регионални инвестиции влияят върху освояването на средства и да осигурят резултати в економиката. Изградени са пътища с финансиране от Социалния инвестиционен фонд. Много беше добра идеята да отидем там. Още не съм видял доклада. Това, което представих е импровизирано. Благодаря на всички. Ама в 8.30 аз бях на гласуване. От преди 9 часа съм на работа. Много добро впечатление и посещението беше чудесно. Благодаря, госпожа Крел. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще кажа няколко неща. Много беше интересно това пътуване. Хубавото, че беше не само до един град, посещение в цял регион. Срещахме се с представители на местните е, органи, на общините. Е, е, моят е, впечатление... Едно нещо ми направи впечатление, което ме е, накара да се замисля – в Европейския парламент ние е, работим е, заедно конкретно транс, е, през региони, през комуни и така нататък. И общо взето успяваме с този подход. Но в региона Клуш, например, сегашното правителство с е, техните министри е, заедно с регионалните и общинските политици е, непрекъснато си прехвърлят е, вината за това или онова, за това обаче не помага. Такива взаимни обвинения не водят до никъде. Не бих искала да давам съвети, но ако може би, ако не хабят толкова енергия да се взаимообвиняват, могат да е, бъдат по-ефективни. Е, за съжаление, Румъния е доста централизирана е, страна като е, администрация и управление, но е, това е нещо, което така ми направи впечатление и би могло да се е, изтъкне в доклада като забележка. Благодаря, господин Ван Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. Много кратък коментар. Първо искам да благодаря на секретарията и на господин Даниел Буда и екипа му, Лауренцио, е, местният е, екип е, и политическия съветник. Те осигуриха много интересна програма. Видях как град като Клуш се развива и благодарение на европейското финансиране. Жалко е обаче, че докладчиците по изоставащите райони, като госпожа Джофрида, не бяха там, защото на място видяхме нуждата от структурни реформи навсякъде. На пазара на труда, но и е, за изграждане на добра система за управление и добър инвестиционен климат. Господин Ламберт вече говори за децентрализацията и доближаване на правомощията за взимане на решение по-близо до гражданите – е, централизираната система в някои случаи е некомпетентна, няма желание да се реформира и влия отрицателно върху инвестициите и освояване на европейски средства. Е, много неща е, открих и днес след обяд пак отивам в Клушне, защото няма смисъл веднъж на 5 години да посещаваме една страна, но да следим как се развиват нещата. Разчитам на госпожа Кре от групата на социалистите и демократите, за да се поддържа е работата по доклада за изоставащите региони. Благодаря на всички. Мисията беше успешна. Госпожа Вана. Благодаря, ще бъде. Ще бъде много кратка. Присъединявам се към преждегорище и колегата Крел по-специално. За мен стана ясно, че е, това колко голяма е пропаста между е, програмите и Европа 2020, политическите цели, които Европейския съюз си поставя и които тези, с които е, тези програми по структурните фондове трябва да са обвързани. Е, е, в Румъния наистина са изградени е, километри автобани, е, но изостават по строежа на железопътната мрежа, което е жалко, защото целите по Европа 2020 са много важни и трябва да, се, да бъдат отразени в програмите на място видяхме изпълнението на програми от предишен е, е период, 7-13 е, е, и е, това, което се каза за административната структура, доброто, което беше казано, приемам и аз съм съгласна. Господин Буда, съвсем накратко. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които подготвиха тези мисия. Много беше важна тази мисия, защото в хода на разговорите успяхме да хвърлим нова светлина върху проблемите. Искаме всички да работим за развитието. Благодаря на всички, които бяха в Куш. Благодаря за тази информация. Много е важно след мисии да получаваме информация. Втората делегация беше в София в края на октомври иска ли някой да представи своето мнение? Госпожа Крел, благодаря. Е, наистина, е, благодаря ви за организирането на това посещение е, за мен беше много, важ, беше много важно да е, науча нещо повече за от, различните периоди в, два, в е, двата периода на финансиране и да чуя също така нещо повече за това как се готвят българите за председателството. Вчера в комисията е, се чу е, и мисля, че българското правителство всъщност е, в своето председателство ще обърне особено внимание на кохезионната политика и мисля, че е, в това отношение по много въпроси ще имаме един доста силен партньор, е, що се отнася до е, подготовката ни за бъдещата кохезионна политика. Е, в България, е, поне в е, столицата, но и другаде, има много стари исторически паметници и много и когато се изпълняват строителни проекти, археологията трябва да се намеси много активно, археолозите трябва да бъдат чути защото запознаха ми с един проект, където е, целият проект е, е, струва е, близо 10 милиона евро поради е, това осложнение и необходимостта от е, археологически разкопки и комбинация с строеж. Това е почти на границата на парите, които могат да се изразходят за културен обект. Благодаря, беше чудесно организирано, беше студено, но въпреки това съм благодарна за организацията на това посещение. Господин Ван Билденбург. Напълно съм съгласен с казаното госпожа Крел, но първо искам да благодаря на вас и на секретарията. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа Крел. Само ще добавя, че в частта за транспорта би трябвало да предоставим доклада на комисията Тран. Аз членувам в тази комисия и трябва по-точно да се каже как инфраструктурните проекти да бъдат финансирани, какво е тяхното значение. Хубаво е да споделим всичко това, което научихме с колегите от Транспортната комисия. Ще се постарая да бъда посланник на това послание. Благодаря с ваше позволение и аз ще кажа няколко думи. Първо, за да благодаря на секретарията и на всички колеги, които дойдоха в България. Не беше лесно. По време на полета имаше буря, времето беше студено. Благодаря ви за вниманието и участието в а, срещите започна, проведахме срещи с министър-председателя, с местни власти, с управляващи органи на оперативните програми. Проведахме много плодотворен диалог в последния ден за изпълнението на последния период. И също така видяхме някои добри примери за използването на финансовите инструменти в България. Това е нов елемент за нашата страна и беше важно да видим как се приема това от членовете на парламента. И двете делегации бяха много важни за Комисията по регионално развитие, защото тези две страни а, печелят много от подкрепата на политиката за сближаване. Хубаво беше да се види как функционира тази политика на място в различни региони, в различни държави членки, изпитващи различни проблеми. Мисля обаче, че тези посещения ще бъдат много полезни за нашата работа по кохезионната политика. Очакваме доклада и от България, вече разполагаме с доклада от Румъния. И сега, с ваше позволение, ще прекъсна за много малко дневния ред. Вчера беше решено господин Ван Нистерой повдигна въпроса при приемането на дневния ред ще дам колеги, думата на колегите от Гърция, за да обяснят ситуацията с наводненията. Няма да водим дискусия, ще имаме възможност за дискусия по-късно днес и по време на заседанието на координаторите ще обсъдим устен въпрос за дебата в пленарната зала. Давам думата на господин Папа Димолис и е, госпожа Пиракис много ви моля, кратко, защото имаме много натоварен дневен ред. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на колегите, които единодушно се съгласиха да отделят малко време на тази точка повдигнах въпроса от мое име, от името на госпожа Спирах и господин Ван Нистелрой преди една седмица. моята страна Гърция беше ударена от страшно природно явление, от тези, които а, възникват а, 50 години. Там живеят в района на Атика, живеят много бедни хора. Броя на смъртните случаи е 23. Възникнаха множество здравни проблеми. Правителството предприема мерки, за да подпомогне засегнатите, доколкото това е възможно. Се предприемат някои мерки за улесняване на положението и се опитваме да изпълним мерки против наводнението. Цялото гръцко общество прояви голяма солидарност. И моето предложение е на заседанието на координаторите, което ще се проведе след малко, всички политически групи да подкрепят предложение внесено от вас, госпожо председател устен въпрос, за да го обсъдим на 29 ти на пленарната сесия, така както постъпихме с наводненията в Италия. Също така по... призоваваме комисията да използва резервите, за да може да се изрази европейската солидарност по практически начин с хуманитарна помощ и практическа помощ и в момент на човешка трагедия да предоставим помощ на гражданите от Гърция, разкакто и на другите. Тоест помощ на практика от Европа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за огромната подкрепа, която осигуряват на гърците. Няколко думи само, защото господин Папа Димулис обясни ситуацията, която е много трудна. Най-напред ще започна с бедствието в Атика. 22 загинали. Тази бройка може да се увеличи. В момента има семейства, които са напуснали семействата си, фирмите, престановили дейността. Щетите трудно могат да се изчислят и трудно ще се възстановят. Има щети за водопроводната система. Гражданите имат и ограничен достъп до електроенергия. Двете засегнати общини са сред най-бедните в Атика. Европейската народна партия подкрепя предложението ви за устен въпрос на следващата пленарна сесия. Бих искала това да бъде в края на ноември. Също така Призовавам Европейската комисия да се погрижи комисията да предостави средства, за да може Гърция да се възползва от огромната подкрепа и солидарност. Но също така, нека да видим дали има възможности допълнителна помощ за Гърция, не само от Фонда за солидарност, както беше предоставена помощ на Италия. Също така да, да проверим дали е възможно да, комисията да промени правилата за фонда за солидарност, така че когато в една страна има спад в БВП, фонд, достъпа до фонда да се улесни при природно бедствие. Благодаря на всички колеги, на всички политически партии за подкрепата на гражданите от Гърция. Благодаря. В дневния ред на заседанието на координаторите е включен възможен устен въпрос и дебат в пленарна зала, но трябва да кажа, че тази комисия реши, че имаме, имаме пълно одобрение в пленарна зала. Всички държави членки могат да използват е, част от структурните фондове за възстановителни работи след е, природни бедствия. Това е наше общо решение и ние очакваме гръцкото правителство да се възползва от този, тази възможност, която съществува за всички държави членки. Надявам се, че ще се намери решение аз наистина изразявам своята солидарност с хората от Гърция и Атина. Ужасно съжаляваме за щетите и за жертвите и се надявам, че Гърция ще се възстанови след тази трагедия. Сега да продължим с гласуването. Абсолютно. Let me, let me explain you. Can you give me the, the floor? Председателката, бихте ли ми дали възможност да довърша? Единствената разлика между вас и колегите, които вече говориха, е, че те те, те го споменаха, те, и, те заявиха желание да говорят, изпратиха послание, проведаха разговори с всички политически групи и помолиха за време за изказване. Затова им дадах, дад, затова им дадах думата. Ще ви дам думата и на вас. Давам ви думата, чуйте ме. Οι από στη χώρα μου, στην Ελλάδα, που κόστησαν 21... Наводненията в Атика които причиниха смъртта на 21 на 21 човека и много материални щети с резултат на престъпна небрежност и хората, които отговарят за това са местната администрация. Гръцкото правителство казва, че няма да предостави 100% компенсация за хората, чието имущество бе разрушено от наводненията. В някои случаи автомобилите на хората, водата тласна автомобилите към къщите, влязаха в къщите на хората така че е, трябва да направим така, че несправедливи ограничения върху фонда за солидарност трябва да бъдат премахнати и е, несправедливото решение да не се компенсират хора, загубили имуществото си в е, наводненията, трябва да бъде е, отстранено. Е, трябва да попитаме комисията в пленарна зала за това и да направим така, че проблемите с Форда за солидарност е, е, бъдат отстранени. Освен това, трябва да е, да се възползваме, т.е. Гърция да се възползва от фонда, Европейския фонд за развитие. Тук се говори за солидарност и се чуват хубави думи, но трябва да се е, проведе реална е, дискусия в пленарна зала и да се вземат решения. Гръцката комунистическа партия иска да е за това да се вземат е, действително реални решения за хората, които са загубили имуществото си. Благодаря. Повтарям, координаторите на комисията Реги днес ще е, обмислят варианта устен въпрос е, в пленарна зала. Е, ние вече декларирахме подкрепата си за гръцките граждани. Ще използваме всички правни възможности за подпомагане на гражданите на Атина и околните райони така че имате цялата наша подкрепа. А сега продължаваме по дневния ред. Време за гласуване. Ще започнем с господин Гоцелино е, изпълнение на европейските макрорегионални стратегии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 към 48 Енви. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се. All of the envy. Всичко от Енви, извинете. Трябва да гласуваме всичко от Енви. Техните изменения. 48 го гласувахме, 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. НВ-52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ-53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ-56 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ако се приема, пада и преминаваме към компромис 9 за против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към МВ-27 за, против, въздържали се, приема се. МВ-37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 за, против, въздържали се,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 Преминаваме към изменение 102. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 103. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. Компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение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 136 за. Против. Въздържали се. Приема се. 140 за. Против. Въздържали се. Приема се. 143. Така ли е? За. Против. Въздържали се. Приема се. 145 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 147 за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 За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 153. За. С устното изменение. Извинете. Има ли възражение по устното изменение? Няма. Гласуваме заедно с устното изменение. 153 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 по съображенията за, против. Приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13 с устно изменение, възражение по устното изменение има ли? Няма. Гласуваме заедно с устното изменение за. Против. Възражали се. Приема се. Компромис 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. МВ5. За. Против. Въздържали се. Приема се. МВ7. За. Против въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към заключителното гласуване, електронно гласуване. Заповядайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления. Коцолино. За господин Коцолино. the next, the next vote... Следващото ни гласуване е по доклад, не становище, на господин Хетман по доклада за Европейския корпус за солидарност. Искате ли да кажете нещо, господин Хетман? Благодаря ви. И така преминаваме направо към гласуването. Започваме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 Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 102 за. Против. Въздържали се. Хвърля се. Изменение 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 104 за. Против. Въздържали се. Мисля, че са отхвърли, но нека да проверим. Моля електронна проверка, заповядайте. За изменение 104. Девалт изклауст. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 105. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 108. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 109. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 114 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за. Против, въздържали се, приема се. 22 за. Против, въздържали се, приема се. 125 за. Против, въздържали се, отхвърля се.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 144 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте по 144 електронно. Заповядайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 145. За. Против. Въздържали се. Хвърля се. Изменение 146 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка ли искате? 146 електронно гласуване. Моля гласувайте. The vote is closed. And it is rejected. Отхвърля се. 147. 147. Кой е за?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 въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се. Мисля, че се прие. 13 Искате проверка? Заповядайте по 12-то изменение. Електронна проверка. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. С един глас. 162 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против Сържали се. Приема се. 163 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164. А, то е оттеглено. Добре. Компромис 28. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим по компромис по компромис 8 електронно гласуване. The vote is Не. Извинете. Close the vote. Край на гласуването. Извинете. Не. Нямам. Прекъсваме и повтаряме гласуването по компромиса. Защото Имаше техническа грешка. Спряхме да гласуваме. 28 ми компромис, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Now the vote is closed. Сега прекратете гласуването. Отхвърля се. Ако се отхвърли, Shall we go to the... We vote on the two deletions. We vote on the Гласуваме по двете, двете заличени текста. Първо, изменение 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 не. То е заличаване, значи не го гласуваме. 14 изменение 14 за. 14. We did not accept. Това е защото не приехме компромиса, затова гласуваме по текста. 14 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверка. Проверка по 14 изменение. Заповядайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 167. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 168 за, против, въздържали се. Мисля, че са отхвърли. Компромис 29. Искате проверка ли? По 168. Добре, 168 електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. С един глас само. You're welcome. 29. 29 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Изменение 184 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка 184, електронна проверка, заповядайте. Девалт изклаус. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 31. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 32. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 190. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Изменение 191. За, против, въздържали се, приема се. 192 за,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 They are asking for the check. No, there was... no. Не. Не за първи път се случва това. Не може проверка от съветниците да, иска, да се иска. Не може. Аз имам уши. Уши имам. It is for the last time. За последен път да се чуе от съветници, които искат проверка. Вие може да поискате, но вашия съветник не може да поиска. You are absolutely right. Абсолютно сте прав. Не приемам искане за проверка от съветниците, но приемам искане за проверка от членове на комисията. Съветниците моля да запазят тишина. I'm sorry to hear this. I'm sorry to... Съжалявам. Съжалявам, че така е станало. Моля, внимавайте. Електронна проверка по 17-то изменение. По искане на НП. Електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. Amendment 210. За против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, отхвърля се. 212 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 217 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 218 за. Против. Въздържали се. Приема се. 219 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 221 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Проверка. Добре, ще направим проверка по 231. Моля, гласувайте. 231. 231. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Благодаря. Отхвърля се. 232. За. Моля. Can we show the result? Може ли да покажем резултатите? Uh, Шест 6 за, 30 против, 0 въздържали се. Sorry. It was too, too fast. This is because I'm trying... Бързо беше, защото исках а, така по-бързичко да работим. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 235 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 236 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 237 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 238 за против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 изменение за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? 21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 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 51. 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54. За против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Искате проверка. Проверка по 59. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11. За против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка по изменение 65, електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed now. Край на гласуването. Приема се. Моя грешка. Компромис 13 за. Против.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 против, въздържали се, мисля, че се прие. Искате проверка, проверка на втора част, 73-то изменение, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 74. За. Против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 87 за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към окончателно заключително гласуване. Заповядайте, гласувайте. Yes, I know. Yeah, I know, I know, I know, I know. The vote is closed. Край на гласуването. Становището се приема. Тъй като изоставаме с графика и изостава, закъсняваме с изслушването на комисаря Йотингер. Предлагам сега да проведем изслушването с него, тъй като той е много зад и чак след това да гласуваме доклада на госпожа Малетич. Благодаря за разбирането. Моля господин Йотингер да заповяда. Уважаеми колеги, позволете ми да представя и да приветствам с добре дошъл от името на комисията Реджи, господин Йотингер. Моля за тишина в залата. Много ви моля Искам да проведе, провеждайте разговорите извън тази зала. Исках да кажа, че за комисията Реджи беше много важна тази среща, за да се обсъди бъдещето на кохезионната политика, графиката на финансовата рамка и за да се обсъдят много въпроси, свързани с бюджета на ЕСА. Много беше важно да се покани комисаря. Благодаря ви за присъствието. Очакваме вашето изложение. Знам, че графикът ви е много натоварен и ще се опитаме да бъдем експедитивни. Заповядайте, господин комисар. Ете, фрау. Уважаема госпожо председател, дами и господа, депутати, благодаря за възможността с вашата комисия да говорим за по-нататъчното развитие на европейските финанси и нашата е, стратегия по бюджета. Е, това трябва да правим не само сега и то за кратко време, а да използваме и следващите месеци многократно да говорим по този въпрос, за да обсъждаме кохезионната политика за Европа в следващото десетилетие. И вие сте една от е, групите, която е, най-заинтересована от това. Утре към 4 часа. Е, е, 4 е, сутринта е, в събота е, приехме бюджета в помирителната процедура. Следващата година допускаме достатъчно средства за плащания е, и е, това се отнася до всичките е, части на кохезионния фонд. Но имаме проблеми. За финансовите рамки 14-20 твърде късно за, одобрихме средствата, чак през декември 13-та. Поради това развитието започна с голямо закъснение. Е, ето защо е, е, по измененията за 2017 трябваше да върне милиарди, които не бяха междувременно използвани, което води до увеличение за следващата година. Развитието през 13, 14, 15 сега а, е, означава, че в рамките на 14-20 е, е, не трябва да се повтори същото а съществува опасност а, тези натрупвания на, неплатен, на, на, неплатени средства да се увеличат в значителна степен. Сега трябва да готвим рамката и за след 2020 година. Познавате нашия документ за размисъл. Там са поставени различни въпроси. Какви са проблемите ни? За бюджет, бюджетните рамки за следващото десетилетие имаме два, е, два сериозни е, недостига. Едното е с приходите, след като е, Великобритания се отегли и ще има един преходен период, но структурно годишно 12-14 милиарда евро ще ни липсват годишно. Имаме и недостиг и при разходите, защото и във вашата, е, в този парламент се, готови, се говори все повече за нови задачи, нови предизвикателства, които е, не съществуваха е, в предишния финансов период или поне не в такъв мащаб което поставя допълнителна тежест върху структурните фондове. Бежанците, миграцията, опазване на границите, контрол по границите, или засилената отговорност, повишената отговорност на Европейския съюз за помощ за развитие или е, помощ за Турция, за е, беженците там, или пък е, научни изследвания в областта на отбраната, отбрана като цяло. Ако трябва да запушим тези две дубки, така простичко казано, трябва ни стратегия и много офанзивни ни дискусии сега въпросът непосредствения е как да запушим дупката от Брексит с спестявания 50% спестявания и размествания в бюджета и 50% свежи пари. Втората, втория дефицит – тук вече разтоварваме държавите членки понесе 80%, е, ами, минус 8, поне 80% трябва да се финансират от е, е, свежи пари и максимум 20% чрез размествания в бюджета ние оценяваме програмите си, оглеждаме там къде може да се реализират економии къде можем да упростим правилата, къде можем да обединим програми, които в бъдещите, е, в е, последните години не са е, били така взаимосвързани. И в това отношение през май ще, комисията ще излезе с предложение, което ще стигне до този парламент през май следващата година. Аз съм дълбоко е, убеден в ползата от е, кохезионната политика без да е, процеса на, на, на размисъл, независимо от него, имаме различни сценарии. Според мен, кохезионната политика ще си остане е, важна в следващото десетилетие в е, европейската бюджетна и регионална политика. И трябва да бъде така защото а, прогрес има, напредък има. Сега да се прекъсне с кохезионната политика, това означава целият напредък от миналото да бъде еродиран, да бъде поставен под въпрос. Сега, не зная колко пари ще са нужни за кохезионната политика 2020 година. Едно не е нещо зная от опита си в моята страна. Започнахме 1990 с национална кохезионна стратегия в Германия по отношение на източните провинции, изравняване на, на а, показателите. И това всъщност наложи обединяването на Германия тези обещани и цветущи пейзажи от Хелмут Кол дойдоха по-късно, но напредъка се вижда в Дрезен, в Хали, в Йена, в Източен Берлин, в Потсдам, в Гърлиц – аз съм е, е, така, Гърлиц ми е много скъп на сърцето. Това е един европейски град, който е на, в източна част на Саксония. Е, точно на границата на студената война. От 2090-та е, този град и тази провинция пое нов, е, е, по нов път, независимо от Москва, но 13 години е, тези съседни държави на, на Германия не бяха в Европейски съюз, сега обаче са. Тоест, Гърлиц, който 13 години е бил в, отвъд границата в Польша, живял е без кохезионна политика и сега 13 години с кохезионна политика. Трябва са ни нужни, нужни са ни още 13 или 20 10 години и във всичките тези козионната политика трябва да разполага със сериозен бюджет. Ако ако, който обещава обаче е, увеличаване средствата в телевизионните програми, е, лъже. Е, трябват ни малки, изпълними е, е, съкрещения, които обаче няма да доведат, да навредят на телевизионната политика сериозно и като цяло. В е, съвета е, е, този проблем се успорва в е, съвета, защото има редица държави членки, не една-две, седем-осем, които искат от комисията да да останат приходите на, на, на, на следващите десетилетия на 1% от БВП. Ако имаме 1% ПВП, е, ще имаме бюджет, който не може да финансира европейските ни е, задачи. И молбата ми към колегите е, когато говорите за по-добри разходи, убедете вашите правителства и вашите национални парламенти, че е нужно малко повече от 1% от приходите ако искаме да финансираме новите задачи и да довършим и да не навредим и да не го направим за сметка на, на стари програми и задачи, защото миграцията и отбраната се, ще се е, финансират от е, кохезионните фондове. Ако трябва да, интегрираме, е, да финансираме интеграцията на, на беженците, отново ще дойде от там. В противен случай е, ще се стигне до разделение на Европейския съюз защото е, е, е, беженците идват в страни, които са е, страни, които е, изразходват повече средства. Това са Швеция, Германия, Холандия, Австрия. Ето защо, за да, за да изравним тези различия, ни трябва повече от 1%. Сценариите, които представяме със следните. Какво ще случи, ако съкратим с 30% кохезионните фондове? Няма да е нужно. Мислихме си за 10-12% съкрещения. В момента е, смятам, че кохезионната политика е, предлага нещо и трябва да предлага за всички региони и всички държави членки. Ако а, само по-слабо развитите а, региони са ни партньори, а, са бенефициенти, тогава а, приемането в тези държави членки, които не могат да участват, ще, ще, ще е, се сведе до нула. И това а, по този начин ще навреди на кохезионната политика решаващото ми послание е следващото, е следното. Трябва да има добавена стойност, трябва да има смисъл. И заедно с вас трябва да търсим това. Е, смисъла на европейската кохезионна политика в регионите и между регионите, това трябва да докажем и да документираме. При е, трансгранични проекти това е ясно, проблем няма. При, при инфраструктурните проекти е, които е, се отнася до 2, 3, 4, 5, 6 държави членки, също нямаме проблем. Connecting Europe, свързване на Европа, също нямаме проблем. Но провокационно ще задам следния въпрос. Когато говорим за кохезионната политика в България, например, и става дума за железопътна връзка между публичния транспорт от София до е, някои провинции, отдалечени райони. Ако това трябва да се съфинансира от кохезионни, с кохезионни средства, от това има ли добавена стойност? Бюджетната политика ще каже, това си е българска работа. България ще си го поеме. Така ли е или и, и е така, и не е така. От чисто правна е, гледна точка е така, но от е, чисто бюджет на гледна точка, те няма да се справят, не могат да го направят. Защото тук трябва да търсим а, е, един а, е, а, е, умен, а, разумен подход. БВП на глава от населението в Европейския съюз е 30 000 евро, средно. В Люксембург е 90 000 в Австрия, Франция, Германия 42-43 хиляди евро. В България 6500 евро. 6500 и 90 хиляди Люксембург. Това ще разкъса Европейския съюз, ще го разцепи на две и ще подкопае изцяло европейската идея, която почива върху солидарност. Не трябва а, обаче при този подход да свалим нивото в Люксембург, да качим това на България, за да го доближим до Люксембург. Румъния, Литва, Естония, Латвия, ще спомня и други. В 13-те години, в 13 години откакто са в Европейския съюз, чрез кохезионно финансиране и други европейски инструменти, те засилиха своята економическа конкурентност. БВП по, на глава населението се повиши значимо. И този процес трябва да продължи в следващото десетилетие. Поне за още едно десетилетие. Това смятам аз за нужно. Затова ни е нужно. Именно на България са и нужни кохезионни средства и смисъла на тези средства е в проекти, е, които се е, осъществяват в е, страната. С тази обща стратегия в следващите години държавите членки трябва да убедят е, е, съвета да предвиди средствата, така че да се е, гарантира добавена стойност. Само това ако инвестираме ефективно и разумно, тогава ще имаме успех. Следващото. Ако, когато говорим за обичайните ни задачи, Бюджетните рамки и обхвата на кохезионните програми е, трябва да бъде решен е, до декември 2020. И отново това ще е твърде късно, защото в 2021 е, ще се окаже още една загубена година. Е, с, е, защото само за програмирането и за е, законодателството ни трябва една година. Поне не можем да си позволим да загубим още една година. Има един единствен е, план, е, програма, т.е. през май следващата година комисията излиза с предложението, е, като отчете Брексит и отчете всичко това в следващата му годишна финансова рамка. Съвета трябва да е готов с това паралелно. Българ, България, Австрия, Румъния, техните председателства трябва да работят в тясно взаимодействие – така че преди май 19 година, след една година преговори, да имаме финансовата рамка, одобрена за следващото десетилетие. Всички, за всички участващи трябва да е ясно. Всички заинтересовани страни, но те работници, учебните заведения, общините, регионите, пазара, индустрията, това ще бъде един грандиозен знак за добро управление. Същевременно, ние ще е, при една е, много сложна тема, по която има много спорове, ще успеем да е, се обединим. И това ще е важно за следващата десетилетие. толкова за днес. трябва 11 без 10 да излезе тук, защото имам друга среща, но мисля, че през януари февруари трябва да се срещнем отново е, в този формат е, с колегата Крецо е, и Тайсън, плюс експертите в комисията смятат, че има полза от тези срещи и вашия съвет повече от всичко друго, така че съм ви благодарен за това. Благодаря много. Рамката е ясна, разполагате с информацията и знаете, че времето ни е много кратко. Ще помоля координаторите на политическите групи да вземат думата и ще ги помоля да бъдат много кратки. Минута или малко повече. Благодаря от името на НП. Нека да уловим момента и да използваме вашата информация за наша програма. Това означава, че от тук нататък ще трябва да използваме нашата работа и възможностите ни като парламент да бъдем пределно конкретни. Да, представени са пет сценария, но това, което казахте днес е много по-конкретно и то Е, то е за целия Европейски съюз и политиката на сближаване, повдига очевидно има нужда от подготовка. Но ние представяме е, градивните елементи, документите в пленарната зала. Вчера господин Вон Бреска от комисията каза, ние вече работим по анализ, разпоредба по разпоредба на законодателството, да видим кое можем, да видим без какво можем. Мисля, че в нашата комисия трябва да направим това. Аз, съм, аз слушах комисията тази седмица. Те казаха, подготвяме член по член и съвета по общи въпроси. Миналата седмица постигнаха договореност по текста и там ще видите същите думи, които каза и комисаря. Това не означава, че няма конкретни въпроси. Нека не повтаряме същите грешки и основните въпроси. Вниманието да бъде насочено към основните въпроси. Ян Обрихт е от лявата ми страна. Ние сме силни хора, които могат да работят с необходимата бързина. Госпожа Крел от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Много се зарадвах на вашата реч, защото подкрепям основната насоченост в нея. В моята страна, ако постигнем това, което предлагате, ще има, ще можем да предоставим повече от 1% за бюджета, дори ако има 50% съкръщение в политиката за сближаване, ще възникнат сериозни съмнения дали можем да подкрепим всички региони. В наши интерес е всички региони да участват. Вие самите обосновахте тази необходима. У мен възниква един въпрос, но не споменахте система, възможността за система на собствени средства, собствени ресурси. Има ли възможност за нов източник на финансиране? Комисията по регионални въпроси е готова да положи усилия да бъдем в график и първите тристранни срещи да бъдат преди май 2019 година, но регламента за правното основание трябва да бъде представен не по-късно от юни. Благодаря, господин Ван Милтенбург. Благодаря, господин комисар. Казахте пределно ясно, че трябва да постигнем повече с по-малко пари предизвикателство. Няколко въпроса. Много бих искал да разбера вашия подход към условията. Първо, когато говорим за необходимите структурни реформи, връзките между европейския семестър и разходването на средствата и е, създаване на добър инвестиционен климат, т.е. макроекономическите условия, но вие говорихте за връзка с върховенството на закона и за разходването на средства по политиката за сближаване. Въпросът ми е, разработвате ли тези идеи? Това беше първият ми въпрос. Втори въпрос. А как стои въпроса с е, е, засиленото употреба на е, револвиращите средства. Последните два въпроса. Как стоят нещата с МФР? Защо не след като беше казано, че комисията има политическо измерение, може би трябва да имаме два пъти по пет години за да направим връзка с стратегията Европа след 20, 2030 година. Мълчи се по тази стратегия. Как стои, защо да не се интегрира фонда за приспособяване към глобализацията, към структурните инвестиционни фондове, защото имаме едно коледно дърво с всякакви фондове и нещата трябва да се рационализират. Благодаря. Това беше координаторът от АЛДЕ. Думата има господин Жи от Обединената левица. Госпожо председател, благодаря господин комисар. Благодаря за пледуарията ви защита на кохезионната политика. Аз бях с комисаря Юнкер в Гвияна за заседание с президентите на отдалечените региони. Аз се чувствам много по-убеден от казаното от господин Юнкер, отколкото от господин Макрон. Казах, е, проблемът идва от съвета и аз съм убеден, че парламентът и комисията трябва да работят заедно, за да може е, да се установи правилен баланс. Във вашето, вашето изложение ни улеснява в усилието да се изкажем в рамките на една минута. Мой въпрос е следният. Въздействието на Брексит е, не е ли малко надценен, защото знаем, че резултатът няма да е толкова а, е, тежък. Европейският съвет не превръща ли Европейския съюз в организация за управляване на кризи? И може би от, от Европейския съюз винаги се иска да, да направи повече в области, в които Европейския съюз няма приоритетни правомощия защото в крайна сметка се жертва това, което е в сърце вината на договорите и се забравя економическото и социално сближаване и по член 174 от договора. Въпросът е как да излезем от това противоречие и както каза Констанс Крел, мисля, че най-сигурният път е пътя на собствените ресурси. Приоритетите са навсякъде. Благодаря. Господин Ропе, една минута. Господин комисар, благодаря за споделените идеи, благодаря ви за подхода за полза на подкрепата за по-слабите страни. В Литва нашата дискусия беше много интересна. Аз мисля, че е много важно да, се, да сме сигурни, че ще разполагаме с средствата предвидени за различни проекти, но дискусиите трябва да вървят бързо през 2019 година. Ще има избори, нов парламент, нова комисия и всичко ще се отмести към 2021 и 2022 година. Сега сме в края на 2017 година и едва сега започва и оползотворяването на средства и това се усеща особено остро в по-слабо развитите страни, защото европейските е, средства са все по-голяма част от всички инвестиции. Използвам тази възможност да ви попитам за финансирането на ядрената централа Игналина. Ще се а, е, разреши ли проблема? Господин комисар, от Три от пет сценария говорят за намаляване на средствата на кохезионната политика и ОСП. Говори се за структурни реформи, свързани с европейския семестър, с положителни стимули, чрез политиката за сближаване. Говори се за фонда политиката за сближаване има, е, трябва да се подобри, но всъщност за много страни това са единствените инвестиции. Говорихте, че предстои сценарий за кохезионната политика. Трябва да подобрим нещата, но не да, да, се, да се лишаваме от нея. не бива да губим много важния стълб на териториалното сближаване. Държавите и регионите трябва да бъдат включвани, приобщавани и разбира се, нищо не се казва за член 23 за макроекономическите условия. този член трябва да се промени също така. Надяваме се, че структурните реформи няма да се финансират чрез политиката за сближаване. Това е за да могат страните да се възползват от а, средствата от, по фонда за солидарност. Има ли възможност, имайки предвид а, трагичните събития в много региони, има ли възможност а, да се увеличат а, заделените средства или да се ускори а, изплащането? и, или дали, и дали квотата може да се увеличи. Още двама души са се записали а, по една минута. Госпожа Малетич, една минута, ако обичате. Благодаря. А, огромен късмет, че а, по комисар, че комисар за бюджет, за е човек с толкова задълбочени познания. Казахте всичко, което е важно за кохезионната политика, но казахте, че ще е необходимо а, известно съкръщение и че ще се погрижите политиката за сближаване да не пострада. Вие подчертахте, че имаме по-силна, а не по-ограничена кохезионна политика. Не можем да си позволим фрагментиран европейски бюджет е бюджет на Европейската зона и един стълб за структурна реформа биха довели до фрагментарност в бюджета и подобни приоритети ще се финансират от различни части на бюджета, така че вместо това се надявам да имаме по-стабилна кохезионна политика. Благодаря, господин председател. Господин комисар, ясно, много ми хареса ясния начин, по който представяте нещата. Когато говорите за хоризонталната политика, вие говорите ясно и разбрано. И бих искал да чуя подобен подход, да си пожелая подобен подход от много други политици. Сега това, е, имам въпрос към вашата, следното, вашата оценка. Казахте, че ще има два дефицита. Е, става дума за 10 до 14 милиарда. Ако 15% пестим, тогава половината трябва да е, бъде съвсем от регионалната политика. Това значи 2-3 е, милиарда. Е, това означава е, бюджетен дефицит е, и казахте, че е, ще се наложи още 20% е, да се съкратят, спестят. От колко обаче, защото зависи 20% от колко. Каква е отправната ви точка тук? Господин комисар, това бяха нашите въпроси. Виждате, че имаме нужда от още една среща. Надявам се тя да се през януари, но сега ви давам думата, ако можете да отговорите, за да продължи дискусията. Сигурен съм, госпожо председател, че през феврари ще мога да дам конкретен отговор на някои въпроси а през май ще дам е, един задълбочен отговор. Въпреки това ще се опитам сега в е, духа на напредъка на работата в, в комисията и работата с отделните държави, е, членки и различни заинтересовани страни, да, се, да, да дам оценка на всичките ви въпроси. Сега, запознати се с доклада Монти, искаме при приходите да постигнем една диверсификация, чрез която нов, е, свеж, е, собствен е, ресурс да бъде включен. Тук трябва да търсим умни решения. Например, приемаме 1% от БВП, ако държавите членки отгоре върху това е, предложат е, два нови ресурса от е, търговията с емисии, от данък върху CO2 или върху финансовите транзакции. Ако могат и 2% добавят от там но парламентите на държавите членки е, се е, противопоставиха, казаха, че това не може да поеме националните бюджети, че не могат да бъдат платени, платени тези средства от националните бюджети, но ето това е един начин да се осигурят. Сега, рамките, които споменах, сроковете, които променах, трябва да съответстват на законовите рамки. Няколко седмици след предложението, трябва да си оставим три четвърти година да, да, да, да, за е, преговори по въпроса. Различни въпроси бяха поставени е, тук. Е, дали семестра и препоръките за държава по държава, дали не трябва тези препоръки да бъдат регион по регион, да си дадем е, една е, така, един от една, да, да, да вземем дистанции и да помислим кои държави, кои региони могат да е, се ползват от това. Но кохезионната политика, смисъл е да се гарантира сигурност и яснота е, в по-дълъг хоризонт един проект строителен изиска 5 или повече години напред. Тук опират нещата обаче и до, до е, условията и до е, първенство при върховенството на закона. Може ли е, там, където Е, се правят препоръки за напредък в е, е, право и ред на държавата, това, да се предлагат средства като е, стимул, средства за стимулиране именно на този процес и обратното да бъдат наказвани е, държави, които не изпълняват е, конкретните препоръки. Значи, е, е, в такъв случай 90% ще бъдат предложени държавите членки и 10% ще са е, под формата на стимулиране за напредъка е, в е, европейския семестър единственият ми, главният проблем на мен е единодушието. За годишния бюджет е, имам мнозинство в парламента и в е, е, съвета. За многогодишния бюджет обаче имам мнозинство в парламента, но единодушие. За единодушие в съвета ми трябва 27 държави членки, 27 финансови и външни министри. всъщност 27 държавни правителствени ръководители, плюс националните парламенти. Е, които стоят за тях. Трябва да кажа, че някои национални парламенти е, си дават сметка за значението на кохезионната политика много добре. Друга обаче е, не се интересува толкова много. И те настояват за по-малко от 1% за по-добро изразходване. По-добре. Това понятие е better spending, по-добро, по-разумно изразходване, аз не, не харесвам особено. Какво значи то? Когато си купуваме нови мебели или купувам подарък на семейството, или когато един кмет строи път, или когато местно правителство, регионално правителство решава нещо. Е, сега, ако е, за всяка програма търси по-добро изразходване в националния бюджет, значи е, ако е, от 100 евро, които се внасят даден проект, 50 отиват за различни такси и 50 в Брюксел, е, в Люксембург, Берлин, Париж, е, тогава можем да 90, е, 59 е, пъти е, ще се увеличат тези спестявания. Но въпреки това ни трябва едино душие. Така че по-конкретно ще се върна на вашия въпрос през януари. В нашите програми ние не всичко съвпада по време. Е, Кризионната политика, е свързана на Европа е, и други. Ние ги, как да ги водим паралелно, как с един правилник да упростим управлението на всички тези програми и кои програми взаимно се допълват защото тези много програми, които, е, зад които стоят различни мандати, е, как да се е, рационализира работата по тях. Сметките са следите. Едната отива в Лондон, това са, е, са е, това, което е, британците дължат до и n 3 е, това са плащанията е, и поети ангажименти след 2020. Е, и след това N плюс Хикс, това са плащанията за не за британските, но за европейските пенсионери. Те могат да живеят 50 години с пенсия. Другата сметка се отнася до нас. След прехода ще ни липсват 10 е, до 14 милиарда структурните фондове. Там ще ни трябва наистина единодушие, за да, е, да кажем, ако британците си отидат, е, ще се наложат някои съкрещения. Това също не е особено приемливо. Да, а за мен решението е 50 на 50, 50% съкрещение, 50% свежи пари. Тогава възник въпроса как ще финансираме новите е, предизвикателства и проблеми. Само ако получим нови средства, е, ще сме готови да финансираме нови задачи. Ако разсъждаваме така и ако не дойдат е, нови пари, какво правим с е, тези, които са в ход? Този, това е една, едно сближаване, кохезия, която, за която ни задължават договорите. Така че без това не можем. Трябва да включим и фонда за развитие е, това е, съм съгласен, само че то не трябва да е за сметка на да кохезионния фонд. Тук е нужна бюджетна яснота. Е, това е кралското право всъщност. Не може 3 милиарда да се компенсират със съкрещение в, заселските райони или Хоризонт 2020 аз допускам, че 10 милиарда евро ще са необходими за тези нови задачи, което 20% от тях значат 2 милиарда допълнителни размествания е, в бюджета. Е, остава си, е, бих предложил за изграждането на Игналина, то си остава европейска задача, да сме подготвени за това в следващия бюджет дали в отделна програма или ще се добави към други програми, но ясно е, че трябва да е с, с различни средства. Не може да решите само на кохезионните средства. Би трябвало наистина и съвсем целенасочено да бъдат заделени средства в следващия период за този проект. предварителни е, плащания за услуги, които все още не са извършени, е, смятам аз, е, че не са приемливи което означава, че трябва да бъдем точни и коректни към, към бенефициенти, да изплащаме дълговите си на време. Това е от мен. Благодаря ви и приятен ден. Благодаря, господин комисар. Благодаря за присъствието, за встъпителните думи, за откровените думи. Пак ще ви чакаме. Благодаря ви, колеги, за разбирането. Много беше важно да се срещнем с комисария Йотингер и да се опитаме да го оговорим да дойде пак при нас. Връщаме се на гласуването. Гласуваме становището подготвено от госпожа Малетич по доклада на бюджетната комисия годишен доклад за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Не искате да се изкажете. Преминаваме към гласуването. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2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 44 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Изменение 48, електронна проверка, моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против, въздържали се, приема се. Устно изменение по изменение 61. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Гласуваме устно изменение номер едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Изменение 64, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 73-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, госпожо Малетич. И с това приключихме гласуването за днес. И сега първа размяна на мнения по доклада укрепване на економическото и териториално сближаване в Европейския съюз, седми доклад на Европейската комисия. Докладът беше публикуван на 9 октомври. Ключов документ в контекста на предстоящата реформа на политиката на сближаване за следващия програмен период. Комисията Реджи реши да състави доклад по собствена инициатива, в който да представи позицията на парламента. Господин Маркилон е определен за докладчик днес е първоначалната размяна на мнения. Ще дам думата на господин Юлон, който да представи първоначалните си мисли. След това ще дам думата на докладчите в сянка. И по време на дебата колегите ще имат възможност да представят своите становища. И след това ще дам думата на комисията. Господин Илон има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред, колеги, знаем, седмият доклад за сближаването е изключително важен. Той предоставя много данни, богат анализ за Европа, но той е, се разработва и в стратегически момента. Ние разговаряхме с комисария за бюджетните предложения на комисията и имаме възможност да извлечем някои пулки от политиката на сближаване и изпълнението и през последните години ние познаваме и тази сутрин чухме за заплахите, въпросителните около политиката на сближаване. Чухме комисария Йотинген и изказването му беше много интересно, да, успокоително разбира се, но е, има сцен, е, възможност сценарии за съкръщаване и намаляване въпреки че политиката на сближаване се е доказала и е задължителна за всички нас в Европа. По съдържанието на доклада на комисията не можем да не изразим съжаление, че там липсват някои конкретни предложения за бъдещето, въпреки че не това е в центъра на вниманието на доклада. Много интересен документа, който е публикуван и политиката на сближаване подпомага, е, помага за намаляване на различията между регионите. също така подпомага за преодоляване на някои отрицателни явления, като безработицата, преодоляване на различията между страните. Докладът поставя акцент върху факта, че политиката на сближаване трябва да продължи да се изпълнява. И комисаря каза това и аз се присъединявам към тази мисъл. Докладът формулира ясни препоръки за това, че е необходимо да има ясно упростяване в полза на радикално, уп, радикално упростяване. Също така има на а, тема, коя, по която ще развие различията вътре в а, регионите. Има а, зони на бедност в региони и в доклада също така се говори за региони за това, че са попаднали в капана на средните приходи. Региони, които са изправени пред опасността да не се класи, класират нито сред богатите, нито сред бедните. Всичко това, разбира се, не е изчерпателно. Аз мятам, че с този доклад няма да останем само в описателната част, в анализа и общи съображения. Мисля, че той може да ни бъде полезен, за да формулираме много ясни и точни послания, послания, които да бъдат е, чути, е, ние трябва да разработим и конкретни предложения, тъй като в е, политиката на сближаване се предвиждат и се правят реформи. Знаем, че има няколко проекта, които се разработват за възприемане на нови критерии, като БВП, предварителните условия, съчетаването на тази политика с европейския семестър и разбира се бъдещето на ЕФСИ, излизането или не излизането на политиката на сближаване, въпреки че аз смятам, че трябва да има интегриран подход към политиката на сближаването. Това ще бъде много важно за нейния успех. Ние трябва да се произнесем по всички тези въпроси. Аз съм убеден, че с всички докладчици в Сянка и с колегите ще работим бързо и конструктивно за в интерес на бъдещето на тази политика. Вярно е, че сроковете са много кратки. Ако искаме да начертаем пътища, преди комисията да формулира своите предложения. Е необходимо да работим бързо. При всички случаи много ще се радвам да работя с всички колеги, за да може този доклад да бъде максимално конструктивен и полезен. Много благодаря. Много благодаря. Сега ще променя малко реда на изказванията и ще обясня. Ще обясня. Имаме представители на Европейската комисия. Те са подготвили представяне по седмия кохезионен доклад. Господин Демикелис и господин Монфорт. ще представят виждането на комисията за 10 минути. Заповядайте. И след това докладчиците в сянка ще получат думата. Мадам, мадам Чер and, uh, and dear member, thank you госпожо председател, председател, уважаеми депутати. Има много информация в този доклад и е трудно да бъде представен той за 10 минути. Затова ще се съсредоточа върху 4 аспекта. А те са следните. Първо, географията на Европейския съюз се променя. На второ място, социалният Та пропаст между хората не намалява. На трето място институциите са важни. И на четвърто политиките работят. Ще започна с първото си изявление. Географията на Съюза се променя. Това, което показва докладът, е, че има сближаване. Държавите членки, регионите в Централна и Източна Европа се сближават, разрастват се. Пътят все още е дълъг, за да се подобри в абсолютни стойности положението, но има такава тенденция. Но от друга страна, в останалата част на Европа има вече а, големи разлики, особено в еврозоната. Забелязва се на някои от картите от доклада, че има части от Южна Европа и не само Южна Европа, които са изправени пред трудности. Това се дължи на индустриалната специализация, нивото на професионален и образователен ценз, съсредоточаването на економически дейности в западащи райони. Това наричаме капана на средните доходи. Има доста такива региони, които нито могат да се състезават с най-добрите, тъй като нямат капацитет за новаторство, нито пък могат да се състезават с по-слабо развитите, тъй като цената на труда при тях е по-висока. Това казва докладът и мисля, че това е най-важното послание. Географията на Съюза се променя. И съответно политиката трябва да започне да се променя, за да отрази тези процеси. На следващо място. Второто ми заявление беше, че социалното неравенство продължава. Заедостта в Европа е много висока в момента. Безработицата спада но средните стойности всъщност крият това, което се случва по места. Ако човек се вгледа вече в конкретните градове и села, ще види, че има много зони в Европа, където социалното неравенство продължава да съществува, безработицата е висока, дори по-висока, отколкото преди кризата, и безработицата, особено на жените, все още е проблем. На трето място казах, че институциите са важни. Това не е нещо ново, но невероятно сте забелязали, че последните години Европейската комисия обръща много внимание на факта, че има нужда от солидни, солидни институции, администрации за управление на политиките. За това създадахме и подкрепата в тази посока, за това подкрепихме изоставащите райони, затова имаме специализирани групи, които се занимават с това, затова водихме преговори с някои държави членки за планове за административни реформи. И всъщност това ще става все по-важно. Има една чудесна графика в доклада, където се вижда връзката между институционалното, административното резултати и растежа и ефективността на економиката. Четвъртото, което казах е, че политиките работят. Политиките работят не само, понеже имат макроекономическо въздействие. Има някои карти накрая, които показват как политиките са допринесли за увеличаване на БВП на много държави членки. Работи също така, тъй като това е единствената политика, която дава възможност за високи публични инвестиции в държавите членки, по време на най-тежките години на кризата. Никога не бива да забравяме ролята на политиките и ефикасността на тези политики, а тази ефективност зависи от това какво правят националните политики, така щото въздействието между националните и европейските да вървят в същата посока. И ще приключа с едно съвсем кратко изявление, а то е, че в крайна сметка няма да можем да разберем случващото се в Европа, някои, които наричат географията на недоволството, ако не погледнем териториалните разлики и не видим какво се случва под национално ниво, дори под регионално ниво тъй като докладът съвсем ясно казва, че разликите са не само между регионите, но и между големите градове и малките и средни градове, между селските и градските райони и дори вътре в градските райони, където има социална изолация. Не бива да забравяме териториалното измерение – е за да можем да ги свържем ясно с политики. Това го свързвам изказаното от комисара Отингер малко по-рано. Нужни са политики, които да отговарят на предизвикателствата. Благодаря. Thank you. Thank you very... И аз ви благодаря. Господин Монфорд, вие ще вземете ли думата? Няма да вземете. Чудесно. Давам думата на докладчиците в сянка. Ще започнем с госпожа Бресо. Е, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Жуло, както и на господин Демикелис за всичко, което каза нашия докладчик, когато говоря за него и онова, което казахте за политиките господин Демикелис. Новата политика на сближаване, бъдещата такава политика, ще бъде първата след десетина години сериозна криза в Европейския съюз. Така че анализът на случилото се в този период, според мен е изключително важен, за да можем да видим бъдещето на програмите това вече не е само една политика на сближаване на регионите, които са по-развити и не толкова развити, а една политика, която би, би трябвало да навлезе навътре на това, в това, което се случи по време на кризата. Това е една криза, която тръгна от финансовия сектор, но доведе до безработица и доведе до разрушаване на економиката. В Европа имаше натрупване на елементи, на забавяне, сравнение с други по-конкурентни економики, но кризата ни показа всичко това и всъщност напълно промени света ни. И така, геоф, географията, новата география на Европа, за която говорихте и вие, не може да бъде единствено и само основана на доходите. Тази нова география, както се опитвате да направите в доклада, но може би резюмето на доклада не е достатъчно добре направено, както част от нещата, които господин Демикелис каза. Та трябва да върви навътре в ситуацията в Европа, за да се разберат тенденциите, които са дълбоки тенденции, които променят и себе си, и економиката. Има и растеж, има и забавене, има засилване на проблеми. И така, ако искаме следващия програмен период да го погледнем право в очите, трябва да разберем къде се намираме сега, след 10 години изключително тежка криза. Криза, която Европа след войната не бе виждала. Никой не би си помислил, че ще има дефлация повече от 10 години. Тази дефлация едва ли не беше изчезнала от учебниците а, по економика, но ето имахме такава. И тази дефлация оказа драматично въздействие а, върху живота ни. Това е първи дебат, ще говоря и с докладчика, но нека пак кажа, че трябва да разберем в развитите региони на Европа, но които не са достатъчно конкурентно способни, какво се случва. Последните години на бюджетни съкръщения, десетина години бюджетни съкръщения, заедно с кризата за много страни имаше намаляване на инвестициите и съответно намаляване на капацитета за новаторство, за научно-изследователска дейност. И има региони, които са изключително важни в Европа, които имат огромна възможност да произвеждат и които винаги са били богати, но които с всичките си параметри показват, че са слаби всъщност. Което говори към тезата, която е обща теза, че това трябва да е политика за всички региони на Европа. Не е въпросът само най-бедните да тръгнат към средната стойност. Не. Проблема е, че при средните стойност гра, е, е много сложна кризата и те също трябва да бъдат потикнати да вървят напред. Това беше на първо място. На второ място, нещо, което е цитирано и от двамата докладчици, въпросът за развитието вътре в регионите. Дори вътре в богатите региони има феномени на поляризация. И е, какво имаме? Първо, проблема на селските зони. Планината, периферните райони. Те имат общи характеристики, но не всичките им са общи. Кризата с обще... публичните бюджети или общ... държавните или регионални бюджети доведоха до дезертификация на услугите. Така че не бива да забравяме, че това се случва, защото говорим за периферия, селски райони, планини, това са 70-80% от Европа, така че в голямата част от територията на Съюза има обедняване и дезертификация. Вътре в градовете, и затова казвам, че не става дума само за поляризацията. вътре в градовете сме свидетели на един сериозен проблем, свързан с перифериите. И тук има структурни причини за това. Европа се реконструира бързо след войната. След войната всичко бе разрушено, градовете бяха разрушени и съответно бяха след това възстановени. Сега обаче от войната минаха повече от 70, 70 години. И тези бързо възстановени зони, тъй като тогава бе необходимо да се построят домове на хората, та тези зони вече са устарели. Те са много по-крехки, имат нужда от повече услуги и инвестиции. Това са другите важни въпроси също. Смятам, че по графика, който е доста напрегнат, както каза и докладчика, трябва да се съсредоточим върху въпросите, които споменах. Защото от една страна добре е нужни са ресурси, от друга страна обаче е нужно тези теми, тези разлики да бъдат направени така, че да има по-голяма гъвкавост и самата политика да е по-гъвкава, това не означава, че цифровизацията е за всички. Не, цифровизацията не се прави по един и същи начин в градските зони и в селските зони. И това за много други политики. Това е просто един пример а, се отнася. Така че трябва да е по-гъвкаво всичко. Начините, например, по които се гонят целите, които се полагат. Да, има проблеми свързани с възможността за намеса на регионалните и местни системи, но е необходимо също да се отиде отвъд предлагането на инструменти от технически характер или техническа помощ. Нужно е, заедно с държавите, да се види как регионалните и местните администрации трябва да имат способността да се изправят пред предизвикателствата на бъдещето, работейки заедно, обменяйки добри практики, експерти, компетентности, но и предлагайки подкрепа, обучение, образование, такива каквито са им нужни. Последната тема е темата за безработицата – тук има един аспект, който е свързан с кризата, тъй като има намаляване на приходите, на доходите, което е и свързано и с излизането от кризата, но което и представлява структурни проблеми. От една страна, несигурните работни места, там където съществуват, ето, например, в Германия, там се създава напрежение. Тази Европа на недоволството идва и от факта, че новата, новите работни места, или голяма част от новите работни места, са несигурни и са нещо като лоу-кост работни места, нискобюджетни. Като че ли тази тенденция а, върви и към работните места. Има проблем ли? Проблем с превода ли има? Не. Да. Имате ли превод? Не, няма проблем с превода, а само с времето, заради времето. Да, да, ще стигна до края. Та казвах, че ниски нива на подпомагане, на нискобюджетни работни места и в много сектори, ако искаме да вървим по пътя на новаторството, и конкурентноспособността, нещата, безработицата също ще се увеличава. Тоест има проблем с създаване на работните места. И това не е пряко свързано с по-голямата конкурентоспособност, с новаторство и така нататък. Свързано е с това как едно общество, което върви към все по-голяма механизация, към все по-голяма роботизация, може да успее да създаде работни места и да даде възможност хората да си изкарват хляба. Благодаря. И аз ви благодаря. Следващия докладчик Сянка е госпожа Томашич. Благодаря, госпожо председател. Е Много се радвам, че Европейската комисия е нагласила важност решаване проблема манка povjerenja Manjak povjerenja lokalnih Комисията реши да предприеме нещо за преодоляване на липсата на доверие. Това е проблем за Европейския съюз и също така имаме проблеми с европейските фондове. Не би трябвало да пречим на никого и да пречим на структурни реформи. Rezultati blizu prosjeka EU-a су у замци zamci прихода. Јавна улагања у ЕУ и i су исп... В крайна сметка инвести... публичните инвестиции в Европейския съюз са по-низки сега, отколкото бяха преди кризата. Всичко това би трябвало да намери отражение в документа, който а, анализира перспективите за развитие на Европейския съюз. Също така трябва да се работи по климатичните проблеми, а, климатичните промени а, и цифровите, цифровизацията регионите често страдат от сериозна загуба на работни места и от закриването на предприятия. Те трябва да бъдат подкрепени, за да могат да се адаптират към глобализацията и да могат да създават работни места и заетост някои региони в Европейския съюз са пример за успех и те доказват, че трябва да се инвестира в новаторството и в цифровизацията. Разбира се, трябва да има връзка между предприятията, изследователските центрове. Хрватска, например, има проблем с масовата миграция и заедно с това процеса за иммиграция. Заетостта в Европейския съюз, разбира се, е висока, но безработицата си остава висока, особено а, сред младите. Друг предизвикателство, структурните реформи в много държави членки, подобряване на публичната администрация, по-добра конкурентно способност. В седният годишен доклад се е, откроява връзката между економическата политика, реформите и подкрепата от страна на европейските фондове. Господин Ван Милтенбург, благодаря. Отличен доклад и много се радвам, че се обръща повече внимание на възможностите за сближаване, особено по граничните региони. Безработицата е над нивата преди кризата, както е записано в доклада. Имаме нужда от реформа на пазара на труда, разработване на потенциала на трансграничните пазари на труда. Иска ми се това да бъде записано в доклада на господин Жуйо. След това е съвсем ясно, че не инвестираме достатъчно в новаторство и умения, особено цифровите умения, инфраструктурата, енергийната ефективност, възобновимите енергийни източници и нисковъглеродния транспорт, намаляване на емисиите в транспорта. Особено за периода след 2020 година трябва да се съсредоточим. Не може да направим всичко с кохезионната политика, така че трябва да има съсредоточаване. Нещо друго интересно е как да подобрим управлението. Този доклад съвсем ясно показва, поне според мен, че трябват структурни реформи. Ще има растеж, ще има сближаване в Европа, когато има структурни реформи, от които има сериозна нужда. Ако погледнем доклада, 138 страница има една чудесна таблица, която показва ефективността на работата на правителствата в държавите членки. Погледнете разликата между 96-та и 2015-та когато говорим за ефективност на правителствената работа. Румъния и България отново са на най-низките места в таблицата. Интересно е това да се свържи също така с опита след посещението ни в София, България и също в Румъния, в Клуш, и да се извлекат съответните полки. Не може да продължаваме с кохезионна политика да инвестираме в държава като България същите средства, каквито за нас влагаме днес, след 2020, след като конкретните препоръки по държави, които са съвсем ясни за липса на възможност за събиране на данъци в такава държава, то тогава е ясно, че нещо трябва да се направи. Не може да се продължава по същия начин. Така че първо структурни реформи, прилагане на препоръките по държави, подобряване на ефективността на работата на централната администрация, тъй като е глупаво да не се събират данъци в държавите, а да се искат повече средства от Европейския съюз. Не... Аз не мога да го обясня това на моите гласоподаватели. Така че имаме нужда от двустранни и многопластови структурни реформи. Благодаря. Thank you. Uh, the next one we have... Следващия от името на зелените Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. sanglaudos ataskaita. Е, документа за кохезионната политика за тази година е много добре подготвен, но докладът е, е, ни предлага статистика, която е тревожна. От една страна е добре, че разликата между отделните региони е, се е, намалява, е, т.е. по-бедните се придвижват към по-богатите. Виждаме и економически растеж, но в периода 2000-2015 по-слабо развити райони се доближиха до средните, тъй като производителността им е, се повиши, но заетостта е, намаля. И в повече региони е, БВП на глава от населението не се е променило по отношение на периода преди кризата. И тук възниква въпросът как е, е, гражданите е, преценяват, оценяват кохезионната политика. Според мен, успехът на кохезионната политика трябва да се мери от готовността на гражданите да останат по места в регионите. Но много, в много от тези региони на практика е, е, както се казва на литовски, е, хората гласуват с краката си, т.е. като напускат и отиват в по-добри, по-богати райони. И аз съм убеден, че е, трябва да потърсим е, е, корените на е, причините, защо тези хора напускат и е, се преместват. Е, и по това ще премерим успеха или неуспеха на кохезионната политика. Е, Надявам се докладчика да е, отдели повече време именно на този въпрос, да потърси причините. Аз е, ще дам своя дял за подобряване на текста на доклада. Е, по доклада мога само да изразя съображение по седмия доклад на комисията. В документа има доста противоречия. От една страна се признава, че политиката за сближаване е най-важният източник на инвестиции. Е, цифрата е за, за някои страни 50%. Е Тези инвестиции е, дават своя принос към европейски проекти и общите инвестиции като процент от БВП почти не са се увеличили. И в седмия доклад за кохезията не се предвижда нищо за член 23. Следователно няма предложение за изменения, както би било възможно. Независимо от това, което видяхме в Испания и Португалия миналата година, нулеви санкции. Надявам се, че по време на преговорите ще изразим ясна позиция като с, с законодатели. Пред няколко месеца парламента в пленарната сесия се изрази срещу макроекономическите условия. Надявам се, че ще има и междуинституционално споразумение, но комисията не отчете нашето предложение. Приканвам колегите за пореден път да, за да разгледат проблема в дълбочина и да премахват, да се да не се допускат необосновани санкции за местни регионални власти. Кохезионната политика не е причината за дълга, но една по-разширена политика за инвестиции може да реши проблемите. Има много въпроси, които следва да се анализират, когато получим доклада на колегата, като обезлюдяването и младежката безработица. Хубаво е да напомним тук, че документа за размисъл за бъдещето на финансите и, и този, и този доклад би трябвало да се насочат към повишаване на конкурентоспособността и да се премахне всичко това, което пречи на конкурентоспособността има нужда от структурни реформи и засилване на административния капацитет. Съгласна съм за мерките, насочени към повишаване на ефективността на публичната администрация и способността й да улеснява гражданите. Реформите често са нас... трябва да бъдат насочени и към преодоляване на укриването на данъци, но да няма нови мерки, които да са в ущърпа на бенефициентите. В страни като моята има нужда от а, реформи, но вече направените реформи се оказват а, вредни и за економиката, и за териториалното и социално сближаване. Благодаря. For... Няма други заявки за изказване. Всъщност, извинява се председател, за господин Новаков имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на господин Жо за неговата е, упорита работа и е, така енергията, която посвети на тази е, документ, резултата ще бъде наистина достоен за усилията му. Трябва да кажа, че седмия кохезионен доклад е, е, не бих казал, че е ясен е, изцяло. В някои отношения той има доста спорни тези, в други е по-праволинен. Има конкретни предложения. Може би ми се ще да видя повече конкретни предложения, но се надявам осмия да коригира тези недостатъци. Осмия доклад. Когато говорим за бъдещето на кохезионната политика, трябва да променим много неща. Можем да използваме седмна кохезионна рамка като база е, и някои заключения да се използват като уроци за бъдеще. Може би трябва да се е, взрем в е, е над 3 е, или търсим други критерии за допустими бенефициенти. Защо да не помислим и за препоръките е, за всяка отделна страна? Но когато мерим, когато преценяваме отделните примери, трябва да сме наясно със следното. Те не представят пълната картина. Например, една от страните, която добре познавам, без споменена, факта, че там не се събират достатъчно данъци да, да, като членове на Европейския съюз България отвои БВП чудесно, така трябва да продължи. Неодавна е, имаме бюджетен излишък, който бе. Е, в, в, там се включват и събраните данъци. По време на посещение мисии в България е, видяхме, че това е една от страната, която, страните, която използва европейските фондове, фондове добре и е, нещата функционират добре. Нещо в допълнение на конкретните препоръки. Е, нещо друго, е, България се съобразява с препоръките. Е, никога не сме преминали 3% бюджетен дефицит и като страна, аз не говоря тук за отдални правителства, но общо е, спазваме стриктно правилото да не е, преминем е, границата от 3% бюджетен дефицит просто искам да кажа, че това е един добър доклад, който може да се използва е, като база, над която да се разгражда, но не е, разбира се, е, Библия и не, не значи всичко. Трябва да имаме по-пълна картина, за да е, действаме нататък. Господин Хауърд. Благодаря, госпожо председател. вземете политика в цели, почти целия живот на Европейския съюз е била е, една от най-успешните и не трябва да подценяваме е, този факт, независимо от трудностите. Но разбира се, е, трябва да видим как бъдеще ще работи тази политика. Аз се радвам на това, което чух от комисаря Етингер. Е, той каза нещо и то е много е, важно, е, актуално в момента. Как, например, богатите региони се ангажират с кохезионната политика и как допринасят? На две нива, първо. Богатите региони са трудни. В богатите региони е трудно да бъдеш беден. Е, във всички обаче има е, такива е, гнезда от, набедност, които трудно биват достигнати. И тези конкретни райони ще си останат трудни с достъп. Но тези региони трябва да се ангажират, защото те могат да допринасят в по-широк смисъл, да допринасят за кохезионните мрежи и тяхното изграждане, да помогнат на по- е, бедните райони, да развива търговия с тях. Това означава един по-интелигентен подход към инфраструктурната политика, която е в сърцевината, в центъра на е, кохезията. Е, цифровата инфраструктура да се развие много повече така както физическата инфраструктура се развиваше в миналото, защото сега трябва да наблегнем на цифровата. Това е пътя към бъдещето. Трето, да увеличим, засилим способността да се поемат, да се е, освояват политики. Непрекъснато чувам от органите, е, които искат да се ангажират с европейски програми, т.е. да улесним това, е, да намалим бюрокрацията, като разбира се е, запазим гаранциите. Е, това ще е решаващо при решаване на проблемите с безработица, например. И нещо бюджета е, е, с комисаря Етенгер до 4 сутринта е, търсихме компромис. Ясно е от всичко това, че бъдещето ще е трудно. Интелигентно финансиране ще бъде част от нашата задача в бъдеще. И е, може би е, е, това е едно предизвикателство, което не може да, което не може да си затворим е, очите. Е, ако смятаме, че с е, повече данъчно облагане и нови ресурси ще решим проблема, е, това е, е, ще изисква е, на свой ред е, повече финансови инструменти и използването на финансови инструменти в по-голяма степен. По това трябва да се помисли много сериозно в бъдеще, защото ако искаме тази кохезионна политика да продължи да бъде една от най-успешните, трябва да изберем много добре подхода си. Господин Ван Нистерой? Когато разговаряхме с бюджета, за бюджета с комисаря, си мисля, че трябва да, да фокусираме вниманието си върху определени места. Докладът е много богат, изобилства от е, факти. Е, е, териториалното сътрудничество, трансграничните аспекти са много важни. Някои от колегите вече го казаха. Тоест много неща има, но Можем ли да е, помислим как е, седмия коризонен доклад да се превърне в следващата стъпка към е, регламента. Имаме вече градивите елементи от, на доклада. Да ги поставим, да видим отново съдържанието на седмия коризонен доклад и да видим дали да можем да бъдем по-точни, по-прецизни. Опасността на седмия кохезионен е, доклад е, че е, имаме стан, страшно много изменения. Имахме доклада 60.3, аз бях докладчик по него. Разгледахме партньорските споразумения между комисията и държавите членки и регионите. И по-късно градивните елементи, след това упростяването. Тоест, голямата грешка, която можем да направим е да отвоим, да отрим всичко. Може би нашия докладчик, може би да застегнем този въпрос и на състоянието на координаторите, не трябва да е, така е, да се въодушевяваме и да, да е, действаме неразумно, а да се съсредоточим върху важните неща. Доклада за годишната финансова рамка се вмества е, точно в е, е, идеята да се излече най-доброто от периода 2014-2020 и да се проведат необходимите дебати. Но това трябва да залегне в конкретни текстове, които да бъдат е, поети от е, комисията. Е, смятам, че на този етап не трябва да задълбочаваме дебата, а да, да обхванем кохезионната политика и да я така поддържаме в един по-широк политически дебат от нас се очаква да модернизираме тази политика, може би. Така че трябва да решим какъв вид е, доклад е, очакваме. Надявам се докладчика да го вземе предвид. Благодаря. Не виждам други. Господин Демикелис и господин Рамфорд. Рамфорд, желаете ли да реагирате на казаното до тук? Благодаря, госпожо председател. Два кратки коментара. Първото е по дебата за структурните реформи или реформите най-общо. Според мен, времето, когато кохезионната политика е, се, е, така функционираше в една паралелна е, вселена, независимо от семестъра, е, свърши. Това време приключи. Но въпросът е, когато говорим за реформи, какви, за какви реформи става дума? И тук е, трябва да поработим допълнително. Имаме предвид реформите, чрез които да, парите да се изразходват е, целесообразно. Институционални реформи, т.е. Или вече реформи, които е, са засегнати от механизма за е, ексанте условията – или пък говорим за тези широки реформи, реформи в широк смисъл, по които е нужна дис, дискусия, за да може тази политика да се превърне в съответните финансови инструменти, за да не бъдат откъсти държавите членки техните действия от, опера... от действието на, на политиката. И второто, което искам да кажа. В този дебат по бюджетния аспект на многодишната финансова рамка се забелязва една странна дихотомия. Кохезия от една страна инвестиция. Е, всъщност нещата опират до инвестиции в кохезията. Не можем да отделим сближаването, например, или това, което ще се прави транспорта, изменението климата, околната среда, социалната интеграция. Това е, което прави политиката и което е показано в доклада. Различното, и всъщност вие го е, казахте много добре, е, е различен механизъм на управление и е, географията на политиката е различна от е, други е, инструменти, които се е, управляват централно, но те също решават европейски приоритети. И ясно е да е, така да разсеем тази заблуда, че кохезионната политика е нещо, политика е нещо различно. Е, и на други форми обсъждаме именно какво трябва да се направи в европейския бюджет и какви да са приоритети. И последно, срока. Ясно е, че каквото е, е, всяка е, стъпка към ускоряване на работата е много важна, защото е, в следващите 2-3 месеца ще изкристализира тази идея в комисията и ще представи предложението до края на май. Е, и е, в този смисъл сроковете са много важни. Благодаря, господин Жоан. Желаете ли да вземете думата? Съвсем накратко, госпожо председател, за да благодаря на докладчиците, които е, се изказаха и представиха позиции, идеи, приоритети, е, които е, коментираха по тях и аз с удоволствие ще работя с вас по доклада. Благодаря за представенето, за от страна на комисията и последното, което каза за графика. Наистина е, това е възможност да отправим е, ясно и силно послание за позицията на е, комисията. И сега именно трябва да работим заедно. Аз съм готов, както аз и така и моите сътрудници, във всеки момент за вашите въпроси, коментари и за съвместна работа с вас. Благодаря много. Идеята комисията Реги да, речи, да изготви този доклад преди да получим е, предложението за догодишната финансова рамка е, се оформя тук. Ето защо е, обменяме мнение по проекто е, доклада за февруари следващата година. Изменения трябва да се внесат до края на февруари, след което ще можем да гласуваме в е, комисията през април. Това означава, че позицията на комисията е, ни ще стъпи върху заключенията на седмия кохезионен доклад, както и за бъдещ в края на април. Това е за сега графика. Надявам се, че докладчика и докладчите в сянка ще положат усилия ние е, ще подпомагаме е, подготовката на този доклад. Благодаря много за дискусията. Сега да продължим по дневния ред. Следващата точка е точка разни. Имаме ли нещо по точка разни? Нямаме, не виждам. Да припомня, че следващото ни е, заседание ще бъде четвъртък 19 е, декември е, в 9 часа сутринта целият ден. Закривам откритата част на заседанието и предлагам тези, които е, участват в заседанието на координаторите, да останат в залата за заседание на координаторите. С това закривам заседанието на комисията речи.